Госпожи и господа, поздравявам ви с добро утро. Ще започнем днес с една специална сесия, която сме договорили с комисията въпроси и отговори към Европейската комисия относно космическото пространство. имаме и доклад по тази тема с колегата Ремек. При първата дискусия установихме, че има много-много въпроси, по които трябва да поговорим и да навлезем в дълбочина. Установявам, че няма много присъстващи, но комисията е тук. Някои от колегите са отправили и в писмена форма въпросите си, така че представителите на комисията, надявам се, съвсем конкретно ще говорят сега пред нас по въпросите, които сме им задали. Надявам се, че няма да има е, така, общи изказвания. Нямаме нужда от това. Имаме нужда от е, една ефективна дискусия по поставените въпроси. Господин Ферхов ще получи пръв думата с молба да се спре на въпросите, които са зададени от някои от колегите. Всички са получили тези въпроси. Благодаря, господин председател, че не давате възможност да отговорим на въпросите ви. Да направя едно кратко встъпление към въпросите, които получихме. След това ще навляза в конкретика. А сега по въпросите. Важно е да си дадем сметка докъде сме стигнали, какво представляват Галилео и Егнос. Галилео и Егнос са инфраструктури – определени с решение на парламента и съвета преди няколко години. На всички е ясно, че Европейският съюз дава добавена стойност за тези програми, тъй като те са прекалено сложни и скъпи за реализиране на национално равнище. Те осигуряват основната инфраструктура, компютри, интернет, телефони, за да функционира европейската економика. Стратегията на Европейския съюз за 2020 година се поставя за приоритет е, екологосообразна економика, растеж, устойчивост и редица други цели. До момента публичните инвестиции от Европейската агенция – и Европейския съюз 6,4 е милиарда евро за периода 2000-2013. Десет години се провеждат изследвания, развиват се технологии, сключват се международни споразумения, определя се цялостната рамка. Много време вече мина. Егнос ще бъде сертифицирана в края на годината за безопасност на обслужването на полите, особено авиацията. Относно Галилео, първите оперативни сателити ще бъдат пуснати в експлоатация в началото на другата година. Пак ще повторя, че имаме сериозни постижения до момента. дългосрочен план финансирането на Галилео и Егнос касаят инвестиции в нови активи. а не дотации с някакви други цели. Какви са предизвикателствата за бъдеще? С ЕГНОС трябва да разширим, да пуснем с експлуатация европейска услуга, която може да се използва в корабоплаването, авиацията, селското стопанство за намаляване на емисиите въглероден диоксид, времето на полетите, да се подобри ефикасността, да се реализират економики в економии в скъпата ни система за управление на въздушното движение. При Галилео имаме два основни етапа – първоначалният подготвителен етап и след това последващи мерки, дългосрочно планиране. Относно предварителния етап, трябва да решим как да изберем един по бърз и по-ефтин подход или по-бавен и по-скъп подход. Първият, по-добрият вариант изисква обаче съответното финансиране. На втория етап операциите след пускане в експлоатация. Как да се поеме дългосрочен ангажимент – за осигуряване на непрекъсваемост на работа на системата, за да може потребителите да инвестират. Air France, KLM, Lufthansa не биха инвестирали в оборудване, в сертификацията, в обучението, ако нямат уверението, че системата ще работи десетилетия наред, за да могат да се осмислят техните инвестиции. 27 сателити трябва да са в експлоатация по всеки един момент е, от Галилео, независимо дали има проблеми с доставката, дали се излезло от строя. Трябва да има поне 27 сателита. Всички останали сателити са просто за... като резервни. Идеята не е е, да кажем, че ни трябва 30 сателита. Трябват ни 27 сателита към всеки един момент от време. В момента сме 18, постигнали 18 сателита, набор от 18 сателити, които ще работят само 95 на 100 от времето. Значи за около 3 седмици в годината този набор от сателити няма да работи и потребителите, които разчитат на 100% наличност на сигнала, ще трябва да изчакат да се достигне пълната бройка сателити. Галилео ще е добре за економиката, транспорта, е, енергетиката, държавни услуги, миропазващи мисии, безопасност на въздушното движение – много важна е политическата воля за реализацията на Галилео. Разбира се, инвестициите са важни, за да се запази нивото на работа на системата. Държавите трябва да направят повече усилия в това отношение. В резюме Галилео Егос са много важни елементи и в европейски и в международен план. Сега, след като сме навлезли в съществото по тези програми, трябва да гледаме в дългосрочен план. А сега относно 14-те въпроси, които получих, ще започна да им отговарям. Ако времето ми стича, моля да ми кажете. Доколко зависи европейската економика от позиционирането и навигацията на сателитите? Комисията извърши ли оценка на ползите и разходите? Дали сме сравнили това с инвестиции в трансевропейските мрежи, например? Първо, само в Европейският съюз размерът смята, че ще 17 е милиарда за 2010 размерът на инвестициите. Тук се отчитат приходите от е, дружества пряко участващи в навигацията на сателите. Глобалната мрежа GNSS е била обект на проучване според едно изследване в САЩ, телекомуникационните мрежи и Доставката на електричество много зависят от GPS. Тази система се използва за синхронизиране на сигналите. Годишните загуби от прекъсвания на тока се равняват на около 100 милиарда долара в САЩ. Ето защо в Европа се нуждаем от альтернативна система, за да се запази работата на важни услуги, когато имаме нарушение на GPS или изгубен сигнала. Анализът на ползите и разходите, извършен в контекста на средносрочната оценка, ще намерите много данни за важността на сателитната навигация за економиката относно съпоставката с трансевропейските мрежи. Ще направя едно просто сравнение. Вътрешната норма на възвръщаемост за, от програмите за сателитна навигация е много по-висока от тази на сходните инфраструктурни програми, а именно нормата на възвръщаемост на Галилея около 40 на 100, а за трансевропейските мрежи тя се равнява само на 7-8 на 100. Вторият въпрос. Комисията възнамерява ли да използва Галилео само за цивилни цели? Или той може да се използва и за миропазващи мисии? Първо, решението за какво ще се използва системата се взима от парламента и съвета заедно. По-настоящем системата е цивилна, под цивилен контрол – но знам, че има различни тълкования на това понятие. Има някои области, в които смятаме, че отб... трябва да може да се изгради отбранителен щит, да речеме военния транспорт. Не виждаме защо да има проблем с това, така или иначе много трудно е да се направи разграничението между военни цели и цивилни цели. Така че обсъждането на въпроса да се използва системата и за нецивилни цели все още не е приключило. Това е политическа дискусия между парламента и съвета. Комисията ще изпълни взетото от тези две институции решение. Комисията скоро ще предложи проект за използване на сигнала PRS. Това ще е проект, който ще се внесе в съвета и в парламента и несъмнено ще има обсъждане на въпроса за какво точно ще се използва PRS, кой ще има достъп до него, каква ще е организацията. Направили сме и проучвания в държавите членки – да определим доколко проявяват интерес към PRS. Има най-различни държавни услуги, представляващи интерес за държавите, които включват области като отбраната, гражданската защита и цял друг набор от въпроси. Така или иначе системата трябва да бъде добре защитена, тя е от изключителна важност като инфраструктура. Така че в системата трябва да има и компонент свързан с нейната сигурност. Ние ще предприемем всякакви мерки за опазване на системата в такъв смисъл. Третият въпрос. Какво мисли комисията по факта, че САЩ вече работят по четвърто поколение GPS, Русия е завършила глобалната си система, а Китай е изправил Европа в изграждането на собствена система? Какво трябва да направи Европа, за да стане конкурентоспособна в областта на навигацията? Наистина, САЩ е много по-напред от всички останали. В момента се пускат в експлоатация сателитите 2F. През едните години ще се пусне и GPS 3. Но все пак това не е сигурно. Крайният график ще го видим те първа, защото, както знаем, практиката сочи, че и в САЩ има забавене в реализацията на програмите. Обсъждането на въпроса за Галилео в Европа даде стимул на САЩ, Китай и Индия да помислят за системи за сателитна навигация за собствено ползване. Трябва тези държави да осъзнаят, че тези системи са важни, че използването им за граждански, цивилни цели е много по-важно. Ако искаме Галилео и Егнос да заработят добре, трябва да използваме възможностите, които не се разкриват с други системи. Нашата цел с Галилео бе да е втората за използване система – не може тя да изпревари GPS, трябва да се дадем сметка за това, но ще е хубаво, ако Галилео е вторият избор, който се прави. Доста работа свършихме, за да дадем тласък на процес. Имаме споразумение с САЩ, по-конкретно, за да може да спечелим доверието на американската индустрия – за това, че Галилео може да бъде втората система след GPS. С навлизането в космоса на нови системи от рода на GPS, руската система се завършва в момента и след това китайската система ще заработи, макар че не знаем къде точно се намират китайците. Смятаме, че те се придвижват напред доста бързо, но оттам идва противоречива информация. Та, с навлизането на тези нови системи трябва да гарантираме, че имаме реална пазарна възможност пред себе си. Важно е да се придвижим напред, да развием Галилео колкото се може по-бързо. Четвъртия въпрос е следния. С а, новата актуализация на GPS, която се планира за 2013-2014 и китайската система? Има ли нови услуги, които Галилео може да предложи, за да остане конкурентно способен? Важно е да се каже, че сме развили редица услуги, които другите системи не предвиждат. Например, търговската услуга, която развиваме, както и услугата PRS. Тя е по-различна от чисто военните услуги, които предлагат други страни. В допълнение към тези апликации, които не са част от работата на другите системи, имаме и услуга за издирване и спасяване. Така че тези услуги ни разграничават а, от а, другите е, системи. Опитваме се да развием услуги, които да ни направят конкурентно способни на GPS. Колко сателита спътника очакваме да има в орбита с а, съответния наличен бюджет? Какви услуги ще се предлагат? Ще бъдат ли готови достатъчни системите за развиване на независима европейска система на навигация? Нека да прегледаме цифрите. В момента сме осигурили договори за 3 работни пакета от общо 6 тези договори с системи за поддръжка на системата за 85 милиона. Има милиона. Имаме договор за 14 сателита за 566 милиона и установки за изстрелване от типа на ракетите Съюз за 399 милиона. Не заделените средства са свързани с допълнителните системи за изстрелване и за работни пакети свързани с мисиите, сегмента за контрола на спътниците и така нататък. Очакваме тези системи да заработят след лятото. С настоящия бюджет успяваме да изстреляме в космоса 18 спътника. Това са 14 е, традиционни сателита плюс 4 е, ИАВ сателита. Освен това планираме да имаме първоначална възможност за действие на сателитите, която да се свежда до PRS, до услуги, свързани с издирването и спасяването, комуникацията. По отношение на безопасността, и услугите свързани с нея правим експерименти. Както вече ви казах, нито една от тези услуги няма да е на разположение 24 в денонощието. 95% от времето ще се предлагат тия услуги, значи 3 седмици в годината няма да има предоставяне на тези услуги във връзка с конкретната експлоатация и поддръжка на сателитите. Важно е да се разбере, че Галилео е система от 27 сателита, заедно с системите на, за наземен контрол. Това не е множество от сателити, които работят отделно. Те са част от една система и всеки един от тях допринася и изключително важен, за да проработи системата. Ако ми позволите едно такова сравнение, става въпрос за нещо като поръчката на кола. Никой не поставя под въпрос съществуването на четири колела в един автомобил, защото знам, че просто трябва да ги има. И Галилео е такава неразривна система от 27 сателита. Сега, може да се направи друг паралел, отколко резервни гуми имаме нужда. В момента имаме три спътника, които са резервни. Вероятно ще имаме нужда от повече. Работим по въпроса. Какво е необходимо? Трябва да се достигне пълен капацитет на действие. Капацитета който очакват потребителите от нас, както и пазарите, за да могат да инвестират в своето оборудване, трябва да бъде постигнат. Бюджета в днешния ден не позволява работата по Галилео да приключи напълно, затова имаме определяне на междинен етап, на който ще се обсъди допълнителното финансиране. Следващия въпрос е свързан с намаляването на рисковете какви мерки са въведени, за да се гарантира досрочното приключване на сателитната система. Освен това, оценен ли е въпроса за въздействието на слънчевите изригвания? Направили сме подробен анализ за рисковете. За една такава система е много важно да се разберат тези рискове. Разходите и дискусията с тях, е, свързана с тях, е много проблемна. Може да се стигне до допълнителни разходи. Затова искам да приканя всички, които работят е, по този въпрос, да разгледат комбинацията от разходите и рисковете. В всички системи, които се развиват, винаги има рискове от недостатъчно добри технологии за изстрелване, технологии като цяло. Това се случва, макар че риска не е кой знае колко голям. Искам да ви дам един пример. Имаме едно забавяне по отношение на изстрелването на спътник IFE, защото една от а, контролните системи не работи. Това е една доста малка система. Виждате обаче, че когато една система не проработи, колкото и да е малка, тя се забавя изстрелването. Имаме много стабилна система за оценка на риска. Работим по фактори за намаляване на риска за всички елементи с Европейската космическа агенция и с други партньори. Индустрията има регистри на рисковете. Те са свързани и с доставката. Прекъсва. Ще имаме проблеми с времето, затова ще ви помоля да компримирате е, изложението си така че да дадем възможност на колегите да зададат и някои въпроси. Точно в 10 часа ще трябва да приключим. Инак с удоволствие бихме ви оставили да говорите, вие говорите по същество, но е възможно да има и допълнителни въпроси и няма да се справим. Да, ще направя това. Нека да поговоря за няколко въпроса, които са свързани с двойния източник за спътниците. Това е система за намаляване на риска. Разглежда се въпроса дали за оборудването за спътниците има нужда от два източника, за да се гарантира, че в случай, че един от източниците не успее, имаме альтернатива. Въпроса за двойния характер на източниците е свързан с разходите, защото естествено трябва да се осигури двойна система. Ако има риск, обаче риска трябва да бъде намален бързо. Така че проявяваме сериозен интерес към двойния източник по отношение на системите за изстрелване, спътниците и критичните съставни части. По отношение на собствената система за навигация, какво ще направи системата, и какво ще направи комисията за тези 30 спътника. Както вече ви казах, имаме нужда от допълнително финансиране. В комисията на високо ниво има разисквания дали това може да се направи, като се има предвид цялостното економическо положение и натиска върху економиките. Задава се въпроса дали може да се осигури допълнително финансиране в рамките на този финансов период или ще изчакаме следващия. Следващия въпрос. Какво въздействие върху финансирането, датите за пускане, загубата на средства, може да има изтръбването на сателитите върху следващата финансова рамка. Неосигуряването на допълнителния бюджет през 2012 година ще доведе до сериозно забавяне на програмите. Ще има забавяне на пълната оперативна способност, пълния капацитет с поне 3 години. ще рискуваме да загубим сериозни възможности за действие, ако не осигурим допълнителното финансиране, това ще доведе и до допълнителни разходи, защото ще трябва да намалим, да раздробим по-скоро поръчките, които предоставяме на търг. Това ще доведе и до сериозни рискове, защото когато не възлагаме на компаниите да произвеждат, е, те ще имат затруднения с поддържането на работата, на работната си сила. Така че ще има сериозни затруднения. Както вече ви казах, Финансирането по настоящем се обсъжда от комисията и се надяваме, че в следващите няколко седмици ще се вземе решение за това дали ще поискаме допълнително финансиране, но определено ще има въздействие тази липса на финанси и ще има забавяне. Сега времето за изстрелването на спътниците. Настоящите IAV изстрелващи системи се планират за средата на 2011 година, а за втория набор от спътници се планират да бъдат изстреляни за второто полугодие на 2011 година. Както ви казах, има проблем с някои контролни системи и затова има забавене. Европейската космическа агенция работи по въпроса, това е приоритет по договорите за така наречените FOC спътници Първите 13-14 такива спътника трябва да бъдат изстреляни в края на 2012 година, по време на 2013 и в началото на 2014. Ако нещата вървят по план, а трябва да призная, че това не винаги става, когато става въпрос за космическите програми, 14-те спътника трябва да бъдат в космоса в първата половина на 2014 година. Следващия въпрос е колко средства ще са необходими в следващите финансови рамки, за да се гарантира жизненост от финансова гледна точка в дългосрочен план. Оценките, които сме направили за дългосрочното функциониране на системата за Галилео и за Егнос, плюс един а, допълнителен а, източник на финансиране за научно-развойна дейност показва, че ще имаме нужда средно около 750 милиона годишно за следващите 30, 40, 50, 100 години. Това е оценка възоснова на 2008-2009-2010 има някои конкретни бюджетни въпроси, които е, играят роля тук, защото ако искаме да разработи системата с минимални разходи, ще трябва да имаме дългосрочни договори за опериране, мащабни договори. Това означава, че бюджетните кредити за някои години ще бъдат много високи и ще имаме изискване за осигуряване на средства, които да са неизменни в продължение на много години и това е много трудно за момента. Ако това не стане, ще трябва да намалим обхвата на договорите и съответно ще се повишат разходите за системата и нейната поддръжка. Тези 750 милиона годишно за Егнос и Галилео са една оценка, с която разполагаме в момента. Сега за едно сравнение Системата GPS на САЩ струва 1 милиард годишно. Говоря само за GPS системата. Така че виждате в крайна сметка колко струват системи от този род. Следващия въпрос. Мисля, че ми остават само три, господин председателю. Следващия въпрос. САЩ още през 1995 година е, счете, че тези системи от рода на GPS е, трябва да са обществено благо. Какво трябва да се направи, за да може Галилео да бъде економически жизнеспособна? Възможно е Галилео да оперира като публично-частно партньорство. Проучванията обаче от последната година показват, че това не е възможно. Смятаме, че има търговски пазар за услуги, който ще осигури между 50 и 70 милиона годишно, след като пазара озрее за идеята, естествено. Ще има и пазар евентуално за PRS. Тук имаме конкретен проблем, защото въпреки, че финансовите и транспортните министерства в държавите членки казват, че трябва да се осигурят а, средствата за ПРС. А, министерствата, които ще използват тази система, казват, че не възнамерява да направят това, тъй като смятат, че средствата вече са осигурени от държавната хазна. Това означава, че единствената услуга на която можем да разчитаме за средства е търговското измерение на системата. Това са 50-70 милиона годишно и като си има колко струва цялата система, това няма как да покрие разходите. Това означава, че ще имаме нужда от публично финансиране и за бъдеще. Затова и от тази необходимост проистичат последици а именно, че публичното финансиране ще трябва да се организира и да имаме възможност за управление. Следващия въпрос е свързан с доминацията на САЩ и GPS. Как може Галилео да даде конкурентен характер на Европейския съюз? Какъв е бюджета заделен за тези цели? и Какви са възможностите за инвестиции? Нека да дам няколко цифри. Пазара, който предвиждаме за сателитните услуги и за различните видове приложения в няколко години, следващите няколко години, ще бъде вероятно някъде между 200 и 240 милиарда годишно. Европейската индустрия винаги е казвала, че целта и ще бъде да поеме около една трета от този пазар. Това ще означава около 70 милиарда евро годишно. Какво правим по въпроса? Първо, инвестирането в нашата собствена система ще бъде около 750 милиона годишно, съпоставено с 70 милиарда. Това е малка инвестиция. Какво още е необходимо? Да се подпомогне от една страна с финансиране за научно-развойна дейност от комисията, от държавите членки и от ЕКА. Направихме някои съпоставителни изследвания. Знаем какви са цифрите в САЩ. Военните програми на САЩ, които се финансират от държавния бюджет, са на стоеност между 200 и 250 милиона долара годишно. Ако Европа се фокусира върху цивилната употреба, ще трябва да имаме еквивалентно финансиране за научно-развойна дейност, което да се раздели между държавите членки и Европейския съюз. Последния въпрос. Какво е състоянието на нещата по отношение на сътрудничеството с Китай? Какви са рисковете за нарушаване на действието на системата, ако не се стигне до споразумение с китайците, ще има ли влияние върху начина на действие на Галилео? Положението по отношение на, на сътрудничеството с Китай е сложно. Китай има проблем с Европейския съюз по отношение на съпоставимостта на частотите. Същия проблем имат те и с САЩ. И ЕСА и САЩ се намират в положение на намиране на решение. Има двустранни разговори, които се провеждат. Ще имаме през октомври многостранни разговори. Следващата седмица в Виена в рамките на ООН в Виена ще имаме разговори, а през юли в ООН е ще има двустранни разговори с Китай. Надяваме се, че ще се намерят решения. Ако не се намерят такива, ще трябва да видим как да се адаптира оперативния характер на Галилео, за да се справим с проблема. Смятаме, че това е постижимо. И смятаме, че е възможно да се намери изход. В идеалната ситуация разговорите с Китай ще доведат до споразумение. Откакто председателя Барозо изпрати писмо на китайския министр, имаме известен напредък. Извинявам се, господин председател, че говорих толкова надълго, но исках да дам отговор на всички въпроси. Благодаря ви. Важно е във всеки случай, че отговарихте на всички въпроси. И така, господин Оди пожела пръв да вземе думата. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за тези подробни обяснения които получихме от представителите на комисията. Бих е, желал представителите на комисията да потвърдят, че по отношение на редица проекти е, Европейския съюз се провали. Е, Галилео се провали и в първоначалната фаза, която ставаше дума за разработка в частния сектор. Да се надяваме, че това няма да се повтори. Комисията трябва да ни увери, е, че този път ще успеем, защото в никакъв случай не бива да си позволяваме втори провал. Галилео е конкурент на GPS. Ако на равнище G20 в економическо отношение се постигне някакво споразумение в световен мащаб, тогава ще можем да си сътрудничим и с американците, с американските приятели. Може би би било много по-разумно, отколкото да се конкурираме. Следващият оратор. Искам да благодаря на комисията за интересното експозе. Има някои неща, които не получих отговор във въпросите. Как стои въпрос с риска от слънчеви изригвания? И вярно ли е, че допълнителният бюджет ще е 1500 милиона евро? Също така, от разговорите с комисията по-рано, останахме с впечатлението, че Правителството на Китай е проблема. И армията за освобождение на хората. Е, реагирам на това, което каза е, Пьер казва господин Ламберт. Наистина, комисията би трябвало да ни даде някакви уверения, че е, няма да се провалим този път, но като че ли е, искаме прекалено много. Това, което чухме този път, е, звучи отново много амбициозно, но ако наистина целият този грандиозен проект се провали, това означава, че стотици милиони евро годишно ще е, се губят и ще се окажат на празно изразходвани. Имаме и други проекти, естествено, и е, ИТАР, е, например, където също се предвиждат големи инвестиции, така че бюджетът ни просто няма да издържи или трябва да обхванем всички е, системи е, в е, рамките на космическото пространство или просто няма да успеем. Наистина, ако не сме готови да действаме по този начин, не би трябвало да започваме. Ще бъде късно, ако след 10 години си кажем да, сбъркахме. Мисля, че всички елементи трябва да бъдат поставени на масата и е, след е, сериозно е, обсъждане и сериозен размисъл трябва да вземем решение. Естествено, че а, е, е, оперативната, е, експлуата, съвместимост е нещо много важно. Е, Експлоатационните качества на системата са е, нещо, без което не можем. Но е, в определени моменти все пак трябва да се вземат решения. Госпожа Ниблер. Благодаря, господин председател. Имам усещането, че комисията е работила отлично до този момент поне и много се надявам, че ще успеем. Имам във всеки случай е, вярата, че ще успеем, ако се продължи по същия начин. Да, е, Европейският парламент би трябвало да си даде сметка какво точно желаем. Е, желаем навигационна система. Ние участваме вече, е, така да се каже, в е, всички тези дейности. Освен това, бихме желали да се вземат и съответните политически решения, за да направим цялата система оперативна, за да постигнем и желаните търговски приложения. И в един разумен период, естествено в момента, в който имаме вече калкулации и точни цифри за финансирането на цялото това огромно начинание, ще трябва да поставим нещата на масата и да вземем най-сетне решение. Место 2,4 милиарда, после изведнъж да се окаже, че е, е, разходите са в размер на 7 милиарда. Ето такива изненади трябва да се избегнат в бъдеще. Необходимо е естествено на европейско равнище и на международно равнище да вземем съответното решение. Кристиан Вилер. Аз ще подчертая това, което казах колегите преди мен. Да, е, много често така в публичното пространство се говори за FP8 е, и за галопирането в е, работата по тези проекти. А времено ние всички знаем, че подготовката на един такъв е, проект е, означава многогодишни усилия. Така че не бива наистина е, да действаме по същия начин, както действахме, когато работехме по FP8, FP7. Много моля всички колеги да окоръжат представителите на комисията. Комисията и без това малко е закъсняла вече, но при всички положения най-късно през лятото трябва да ни представи точните изчисления на основата на е, предварително калкулираните разходи. Ние ще трябва да вземем решението си. Мисля, че комисията не би могла да ни даде никакви уверения без да е направен един средносрочен преглед на предстоящите разходи. Благодаря ви. А сега, господин Ферхов, имате възможност за 4 минути да отговорите на коментарите и въпросите. Благодаря. Ще групирам някои от въпросите, с ваше позволение. Първо, въпросът за финансирането – Нека да очерта основните насоки за допълнително финансиране. Евентуално. Казвам евентуално, защото все още решението в колегиума на комисията не е взето. Надявам се, че идната седмица ще имаме позиция вече, за да може преди лятото да ви представим пълния набор искания. Имаме преразход в сравнение с предишния период от ЕКА на пълна стоеност 600 милиона евро. Държави членки поискаха ние да поемем тези разходи, защото те вече не могат да го правят чрез ИСА, чрез ЕКА. Ние приехме това, защото ако не се финансира завършването на IAV, просто ще забуксува работата по целия проект автоматично. И така, 600 милиона евро по това перо. Относно изстрелващите системи, носителите, правили сме проучвани, разчети с Европейската космическа агенция, експерти за 2007 година, разходите по изстрелването. Разходите са се качили през изминалите години с около 80 на 100. Тоест, очакват ни около допълнителни 600 милиона евро разходи, свързани с изстрелващите системи. А не може да си позволим пускане в орбита по друг начин. На практика, на, на теория може, може да се опитам да поискам по-ефтини системи, но тук има някои проблеми. Проблеми свързани с сигурността на първо място, а и от, на второ място ние имаме собствена програма за изстрелващи системи в Европа. Имаме и ангажименти по линия на СТО, Така че ще си имаме договор с Ариана Еспас. Просто трябва да се придържаме към този договор. И така, по тези две правиме 1,2 милиарда евро. И те наистина са извън нашия контрол, признавам. Вътрешните ни разчети по-настоящем сочат, че бихме искали да получим допълнително финансиране в размер на 1,5 милиарда Значи тук се включват 1,2 милиарда, които споменах вече. Плюс възобновяване на някои научно-развойни работи, които спряха през 2007 година, когато имахме недостъг от 400 милиона евро за тази цел. Както виждате, Резултатът е следният. Изключението на изтръващите системи, разходите по системата не са нараснали. Успяхме да договорим доста добри цени, които на практика съответстват на разчетите ни от преди няколко години. В това отношение комисията е уверена, че може да реализира програмата и че разполага с необходим инструментариум. Технологията е в процес на подобряване, сателитите се пускат в орбита. Много добри отзиви получават сателите Айви, така че нямаме основания да не действаме. Наистина, трябва да вземем решение кога искаме да се пусне в експлуатация системата. Това е важно решение. И да добавя последният нюанс. Както вече казах, тук говорим за собствени активи. Не е така положението при ИТЕР, в която участват и други държави от света с апортни вноски. Галилео представлява инвестиция в собствените ни активи, което изисква по-различен поглед. Тук не търсим допълнително финансиране от рамковата програма с номер 7 или 8. Тук вече не говорим за научно-развойна дейност, а финансиране на оперативни разходи. Има някои по-маловажни въпроси, които останаха, един-два на брой. Господин Оди, за конкуренцията с GPS, евентуалното допълване на двете системи. По този въпрос водихме преговори с САЩ при няколко години и получихме категоричен отказ. САЩ не иска обща система с нас, особено защото, както тълкуваме ние тяхното изказване, основната им цел на GPS е за военни цели и САЩ иска да може да се запази възможността да променя системата и да се използва тя за военни цели. Точно това се прави в момента в... сега. Има проблеми с сигнала GPS в Афганистан и се правят промени в системата за военни цели. САЩ иска да може да прави това автономно. Ние се опитваме да осигурим оперативна съвместимост с други системи. Както казах, една от услугите, които се предлагат от GPS и Галилео, ще бъде напълно допълняема. Относно изригванията на, слънч... на Слънцето, въпрос на госпожа Хол. Те не са проблеми само за Галилео, за всички спътникови системи. Те са проблеми за голям набор информационно-технологични системи. Практиката с изригванията на Слънцето през миналите години по отношение на GPS показва, че не възникват проблеми с функционирането на системата – което ни дава гаранции, че няма да има проблем евентуално и с Галилео. Последният отговор по въпроса за Китай. Наистина, армията за освобождаване на хората е основният изпълнител на програмата. Сложни са преговорите с тях. Но след като вече получихме отговор на министър-председателят на Китай, оставаме с впечатлението, че ситуацията бележи подобрение. Благодаря. Това бяха отговорите ми. Благодаря ви. Э, Благодаря ви най-сърдечно за информацията. Дадохте ни нови сведения, дадохте ни и интересна информация за э, очакваните разходи. Говорихме за повишаване на, е, на финансовите средства и за увеличение на разходите, но бихме могли да помислим и за съкръщаване на разходите. Е, и така, приключваме с този дебат и преминаваме към гласуване. Gut. Jo, darf ich äh, die Auf Abstimmungen aufrufen? И така, ако нямате нищо против, преминаваме към гласуване. Всички ли са донесли картите си за електронното гласуване? Ако не, ще имаме проблеми. Преминаваме към Агенцията за възобновяема енергия Ирена. Знаете, че веднъж вече водихме дискусии по тези въпроси, взимахме решение, но сега отново в рамките на опростената процедура ще трябва да гласуваме ще бъде по-лесно да броим гласовете, ако седнете. И така, само едно гласуване, електронно гласуване по законодателната резолюция. Моля, гласувайте. Имате въпроси? Проблеми? Всичко наред ли? Е? И така, моля, гласувайте. Смятате, че нещо не функционира? Да, там в лявата страна. Три гласа от НП в повече. А пък при социалистите апаратчетата нещо не работят. Какво да направим, а? Кажете ми при тази ситуация какво решение да взема. Опитайте се с апарата до вас. Или цялата лява страна на залата е изключена. Боже мой, какво става тук? Няма електричество ли казвате, няма захранване? Also 48 Karten sind drin, also irgend 48 са картите, които са в апаратчетата, така че е, би трябвало да действат апаратите, но може би не се ориентирате правилно и не го виждате. Но нека да кажем сега край на гласуването. Край на гласуването. Добре, 44, нали така? Да, прие се 44 са подадените гласове, 43 за. Да. 46, 47, там има проблеми очевидно на тези места. А, добре, ще добавим гласовете на социалистите защото е, предполагам, че всички граждани в Европа желаят да знаят какво точно става. И така, преминаваме към е, следващия доклад. Е, е компромис едно, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. 12-то изменение. Кой е за, кой е против,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 А сега към устното изменение се предвижваме е, на колегата Гроте. Е, кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. Компромис 3. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 300 изменения за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се.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 Приема се 41 за. Против. Въздържали се. Приема се. 43 в две части. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 44 за. Против. Въздържали се. Прие се. 45 за против, въздържали се, приема се. 46. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 50. За. Против. Въздържали се. Приема се. 53. За. Против. Въздържали се. Прие се. 51. За против, въздържали се, отхвърля се. 52 за, против, въздържали се, приема се. 54 за, кой е за, кой е против, Отхвърля се. 55 за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 66 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 75, кой е за? Против. Моля, гласовете против още веднъж. Кой се въздържа? Отхвърля се. 76 за. Против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 А сега имко, имко едно за, против, въздържали се, приема се, две за, против, въздържали се, приема се, четири за, против, въздържали се, приема се, осем за, против, въздържали се, приема се, девет за, против, въздържали се, приема се. Юри 3 за, против, въздържали се, приема се. 7 за, против, въздържали се, приема се. Юри 11 няма да се гласува. Имаше различни мнения. Докладчикът смята, че това изменение е покрито. Към Юри 12. Кой е за? Против. Въздържали се приема се 13 за. Против въздържали се, приема се. Либе едно за, против, въздържали се, приема се. Либе две за, против, въздържали се, приема се. Три за, против, въздържали се, приема се. Че, пет, извинете, за, против, въздържали се, приема се. И крайното гласуване, електронно гласуване. Опитайте, моля, още веднъж. И така, режим на гласуване. Една карта от НП в повече. Не, три дори. Три карти от НП в повече. А сега НП всичко е наред, но при социалистите апаратите нещо не действат. Отново ли няма енергозахранване? Какво ще кажете? Край на гласуването. 45 гласа, и тук имаме още седем от социалистите. Да, прие се. Благодаря. И така, поздравяваме докладчика, а сега преминаваме към доклада Калас. Цукалас, извинете. Компромис едно. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис две. Кой е за? Против.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 въздържали се, приема се. Компромис 5, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Едно, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Компромис 6, за? Против, въздържали се, приема се. Три Против, въздържали се, приема се.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 И така стигнахме до окончателното гласуване. Моля, гласувайте. Електронно гласуване. Една карта от НП в повече, две станаха. Сега нещата са вече наред, резултата е ясен. И 8 е, от социалистите и така поздравяваме е, докладчика. Приключихме с гласуването. Благодаря много на всички и още веднъж поздравявам най-сърдечно докладчиците. А сега преминаваме към следващата точка от дневния ред, а именно е, докладчик е колежката Кавалио, упростяване на изпълнението на рамковите програми за научни изследвания. Благодаря, господин председател, госпожи и господа. Научната общност призовава за промяна на правилата за действие и за изискванията. Наскоро 9000 учени поставиха своя подпис под а, един документ за подобрение и по-добро финансиране на научните изследвания, за оптимизация на научните изследвания като цяло, ние сметнахме, че трябва да се действа бързо и нашия доклад е навременен, като си има предвид, че сега ще започне временното преразглеждане на финансова програма номер 7, рамкова програма по-скоро и ще започна оценката на номер 8. Да се надяваме, че това ще бъде основа, на която можем да положим нашата бъдеща работа. Днес има три основни теми, по които искам да поговоря. Първо да обобщя доклада на комисията, второ да насоча вашето внимание към съществуващите препоръки, на работната група в рамките на ИТРЕ относно прилагането на седмата рамкова програма и накрая ще направя предложения, които според мен ще доведат до упростяване на рамковите програми за научни изследвания. Доклада на комисията. Оценяваме усилията на Европейската комисия за да се приключи веднъж за винаги с административното бреме, Наложено на участниците в научните изследвания. Приветстваме съобщението за упростяване, което дава редица възможности и платформи за справяне с трудностите. Доклада на комисията е добре организиран и целенасочен. Той дава определенето на приоритети и осигурява постепенен подход за справяне с трудностите. Има три нива на упростяване. На първо място има упростяване на съществуващите правила и норми. На второ място промяна на правилата въз основа на съществуващата система за разходите и накрая и на трето място бъдещо упростяване. В него се включва по-радикална промяна и преразглеждане на правилата. Основните критики са свързани с два основни аспекта. На първо място връзката на предлаганите промени с съществуващите финансови регламенти. Тя не е ясна, не е ясна и разпоредбата свързана с правилата за участие. Нека да обясня. Има нужда понякога от промяна за правилата за участие, промяна по отношение на финансирането, понякога някои елементи са свързани с промяна и в двете неща. Второто ни притеснение е свързано с връзката между финансирането и постигнатите резултати, които предлага комисията. Оценявам откритостта на Европейската комисия и желанието да се преразгледат а, програмите за научните изследвания, само че когато се дава възможност за участие, не може да се разглеждат само резултатите Притеснявам се, че възможността за финансиране възоснова на постигнатите резултати ще доведе до един по-пазарен характер на цялото начинание. Имаме нужда от повече научни изследвания, които да се основават на стремежа към иновации, към постигане на челен опит. Какво смятам, че трябва да се направи? На първо място промяна на съществуващите правила. Подкрепям промяната на системата за даването на стипендии и грантове. Приветствам готовността на комисията да осигури равнопоставено изпълнение и прилагане на правилата в трансграничен мащаб, за да се оптимизира структурата и на временния характер, комисията прави предложение на два етапа. Този двоетапен подход може да намали административната тежест, но може да увеличи и дължината на процеса на подаване на мобите за финансиране. Приветствам отворената схема, за подаване на молби, която е един добър пример. Използването на системата на бонуси може да е полезно, но много често тук първо се изисква финансиране от страна на участниците, повечето университети и малките и средните предприятия разчитат на външни средства за осъществяване на научната си дейност. Подкрепям предложението за по-широко разпространение на счетоводните процедури и най-вече осредняването на разходите за участие Тук е важно да има свободен избор. Подкрепям идеята за въвеждането на еднакви нива на финансиране и изчисляване на разходите във всички схеми за финансиране. Смятам обаче, че трябва да има различен метод за изчисляване на разходите за университетите и за представители на индустрията, защото разходите са различни. Предложението за премахването на задължението за възстановяване на лихвите относно префинансирането, предварителното финансиране е нещо добро. Приветствам използването на брутни суми за някои видове разходи, но не за всички. Намаляването на времето за подаване на молби трябва да се обсъди. Аз смятам, че е важно държавите членки да имат възможност да решават сами как да действат. Освен това, етичният елемент не трябва да се пренебрегва. По силата на така наречената сила номер 3 имаме по-радикални предложения за промени. Какви са възможностите? На първо място плащане на брутни суми за проектите възоснова на конкретни резултати. Това ще упрости административния аспект на нещата, но ще доведе до проблеми, тъй като ще има проблем с съпоставянето на предвидените резултати с реалните резултати. Втория вариант предварително определени брутни суми, които се плащат за конкретно постигнати резултати. Това може да увеличи конкуренцията и е добро, но може да доведе до по-низко ниво на финансиране и да доведе до проблеми с финансирането от страна на консорциумите. Още един проблем, тук е свързан с проектите, осъществявани от консорциуми, които са готови да инвестират значителни средства в някои проекти, в допълнение към брутната сума, което може да изключи някои университети и някои МСП. Третия вариант, подхода на доверието, е най- добрия и води до сериозно намаляване на административното бреме. Той е адаптиран най-вече за така нареченото гранично финансиране. Този подход може да се приложи естествено, ако всеки отговаря за действията си. Един потенциален недостатък на този подход е, че може да се възпрепятства участието на нови лица в тези проекти. Тук приключвам с доклада на комисията. Сега, по отношение на постигнатия напредък, искам да насоча вашето внимание към работата на работната група на ниво ИТРЕ. Тя е изготвила редица препоръки. Смятаме, че те трябва да бъдат отчетени в нашия доклад. Включването на тези препоръки е нещо добро и аз искам да направя една обща препоръка за доклада като цяло. Вместо да се основаваме на подхода основан на резултатите, който предлага комисията, предлагам да има система за финансиране, която да поставя ударението върху научния аспект на нещата и партньорските проверки, възоснова на постигнатите резултати. Използването на брутните суми, възоснова на този подход, който аз предлагам, ще доведе до сериозно упростяване. Европейския парламент в своята процедура по освобождаване от отговорност поиска такова упростяване. Освен това е важно да се уточни за всяка мярка дали трябва да има промяна на финансовия регламент или правилата за участие. Хармонизацията на правилата и процедурите във всички схеми е нещо важно. Прилагането на правилата в рамките на четирите генерални дирекции на комисията и различните агенции е нещо важно. Трябва да има единно прилагане. Само, че трябва да има различни правила за университетите и за малките и средните предприятия. Отчетността и правилата за отчетност трябва да бъдат упростени, трябва да има толерантност към риска, трябва да се приемат стандартните счетоводни практики в тази област, както и методологията, свързана с счетоводяването на националните власти. Трябва да има подкрепа на потребителите, трябва да има по-добри информационни технологии. Служителите по проектите трябва да останат едни и същи в а, рамките на целия проект. Трябва да има по-добър достъп а, до проектите, намаление на времето за кандидатстване и оценяване, прозрачност. Трябва да има като цяло, и това казвам в заключение, сериозно доверие в проектите от страна на научната общност и бизнес, бизнеса в Европа. трябва да се гарантира, освен това, стабилно финансово управление. Имаме нужда от нова система за оценки, за да се окоръжат нашите научни партньори да участват и за да може Европа да стане конкурентоспособна в сферата на научните работи. Очаквам с нетърпение приноса на колегите. Благодаря. А сега ще дадем думата за изказвания на колегите. Първо, колежката Кортинес. Благодаря, господин председател. Бих желала да поздравя моята колежка. Тя наистина е човек, който разбира какво става в сферата на научните изследвания, познава всички детайли и знае колко катастрофални могат да бъдат последствията от една неправилна стъпка. Наскоро това бе казано и на ресортния комисар. Необходима ни е естествено визия за бъдещето. Макар, че някои смятат, че това е така да се каже е, музиката на бъдещето, но е, бъдещето се подготвя постепенно. Да, някои от е, представите на комисията наистина е, са много опасни и могат е, да имат катастрофални последствия. Естествено, че по отношение на финансирането са необходими определени стъпки, е, но това че е, Комисията е склонна е, да финансира единствено големи мащабни проекти, а пренебрегва малките, които биха могли да бъдат е, реализирани за 5-6 милиона евро и да доведат до много значителни резултати когато става дума, да кажем, за определен вид е, е, производство или определени е, видове фирми, компании, тогава бихме могли да работим по малките проекти. Освен това, липсват ни научни работници, изследователи, липсват ни, както казах, по-малките проекти. Е, не сме предвидили достатъчно средства и за стипендии. Защото когато не подготвяте съответните специалисти, естествено, дори и по-нататък да имаме много пари, е, няма да можем да се справим. В САЩ, например, има магистърски курс е, за медицински изследвания точно понеже се установи недостиг на съответните специалисти в изследователската сфера. Лекарите могат да извършват клинични изследвания, но клиничните изследвания са нещо по-различно. И затова се отделиха средства и започнаха да се раздават стипендии. Необходима ни е естествено и фантазия, въображение. Защо? защото инак не бихме могли да постигнем е, желания ефект от фундаменталните изследвания, ако първоначално не знаем в крайна сметка на къде сме се насочили и каква е крайната цел. Да, е, колегата Цукана. Благодаря ви. Благодаря господин председател. Опита на госпожа Карвалю показва, че нейният доклад ще е много полезен. Въпреки това, господин председател, искам да кажа с няколко коментара, че съм убеден в възможността Европейския съюз да може да упрости процедурите по отношение на управлението и социалната отговорност. както и да демонстрира своята готовност да бъде пионер в научната дейност в света. Ние в Европейския съюз вярваме в онова, което сме, а за съжаление, онова, което сме в момента, не е най-доброто. Ние не сме първи в света в научната дейност. На второ място сме. Мисля, че трябва да предприемем мерки в тази връзка, да имаме реални действия, Знаете, че имаме много сложна, многопластова система в момента. Трябва да имаме 4 или 5 ръководни принципа, с които да вървим към 2020 година. Бъдещето на европейския континент е в ръцете на самите европейци. Имаме добри идеи за управлението, за новия цифров дневен ред за телекомуникациите и така нататък. Това трябва да е работната програма на Европа. Радвам се да работя с госпожа и Мисля, че тя се справя отлично. Господин Оди. Благодаря ви. Аз ще благодаря на нашата колежка за огромният труд, който е положила е, по това много трудно досие. Ние работим вече от е, много години, или най-малкото от 2007-2008 година. Е, ни стана ясно, че проблемите в програмите се дължат най-вече на твърде сложната система за контрол в изследователските центрове. Така че аз благодаря е, и на комисията за това, че се ангажира с едно опростяване, с едно разумно управление на средствата. Това опростяване ни е необходимо навсякъде в рамките на Европейския съюз. Има редица проблеми, струва ми се. Нека все пак да е, видим какъв е графика. Кога ще приключим с нашия доклад по собствена инициатива? кога ще можем да се спрем на така, детайлите в рамките на финансовата рамка. Защото наистина работата на Конт също е много важна в това отношение. Приключили ли са те своята работа, така че ние да започнем да взимаме решение и да обсъждаме вече крайните си предложения. Естествено, че е, в този случай по отношение на бюджетните средства, на е, финансирането, е, Комисията по бюджетен контрол ще бъде водеща, но Либе също трябва да даде становище. Така че трябва да сме наясно с графика и сроковете. А, това бе по-скоро техническата страна на въпросите. Аз прегледах така някои от предложенията на Комисията по бюджетен контрол, където членувам. И по проблемите, свързани с измамите, става ясно, че при одитите са установени немаловажни проблеми, но ние трябва да правим една много ясна разлика между нередности е, и измама. Е, измамата е квалифициран състав. Така че много внимателно трябва да боравим с тези термини. Измамниците, престъпниците не правят грешки, в резултат на които може да се говори за наредности. Така че тук се изисква и прецивно зноборавене с термините. Много сериозно сме подходили, ждали е, до този момент при установяването на някакви наредности и е, трябва да кажа, че сме били прекалено строги, защото в някои случаи е, в резултат само на нередности научни изследователи и научни работници са били давани на съд. По отношение на случаите на измама не бива да имат никаква търпимост, нулева търпимост, но моля ви да правим разлика между измама, между престъплението измама и грешките или нередностите. Освен това, как изглеждат и е, другите досиета, които са свързани с тази тема. На нас ни е необходим общ поглед върху всичко свързано с е, рамковите програми за научни изследвания, за да можем да информираме и обществеността, за да можем е, в случаите, в които се установяват някакви нередности, да се предвиди период за коригиране на грешките, а, а също времено и, както казах, една точна квалификация на грешката, така че когато има измама да се отива до съд. Благодаря, господин председател, казва господин Балойтис. Благодаря най-сърдечно на докладчика за работата, която е извършена и за идеите, които бяха представени днес тук. Няма да кажа нищо ново и непознато. Единното европейско пространство за научни изследвания все още не действа така, както аз бих си пожелал. Някои колеги още преди няколко години са обсъждали темата, но аз съм в групата на новите членове на Европейския парламент. Ние също сме специалисти във всеки случай в научната сфера. Имаме контакти с работещи в сферата на научните изследвания в нашите страни. Смятам, че идеята за опростяване на процедурите и разрешаване на настоящите проблеми е много важна, защото а, именно от това опростяване и, и от ефективността на научните изследвания ще зависи и бъдещето на Европейския съюз и неговата способност да излезе от економическата и финансовата криза. Да, по отношение на научните изследвания, многократно сме казвали, че изоставаме. Това доказват и статистическите данни и цифрите. Нашия докладчик вече спомена, че се нуждаем в някои сфери от определени реформи и трябва да предлагаме решения, които отговарят на изискванията за прозрачност и за стриктен контрол при управлението и изразходването на средствата. Смятам, че предложенията на комисията не са непременно оптимални. По отношение на структурните проекти, трябва да мислим най-вече за финансирането на проектите. Така, мащабната, солидната инфраструктура в момента се намира в старите е, държави членки, в старите членове на Европейския съюз, така че е, би трябвало да помислим и за промяна в положителна посока в това отношение. Още един въпрос. Осигуряването на еднакви възможности за развитие и за работа на работещите в сферата на научните изследвания във всички държави членки. Необходимо е уравновесяване на е, така, взаимоотношенията е, между е, поръчителя, да, възлагащият поръчката и е, финансирането. Господин Елер, благодаря на докладчика. Е, начина по който е структурирана темата е, ме впечатлява. Наистина, е, по този начин ние обхващаме множеството аспекти. Господин Оди постави въпроса за това как ще свържем нещата с цялата бюджетна процедура и най-вече бюджетния контрол. Да, естествено, нашата работа зависи най-вече от резултатите на работата в комисията Кант. Но при всички положения ние трябва да следваме от една страна структурата на е, докладчика, но от друга страна да в... обединим двете процедури. Ние говорим твърде много за количествени и качествени аспекти, което е, работим по темата опростяване, но аз мисля, че основният въпрос е каква цел преследваме, какви ще са резултатите, които желаем да постигнем в сравнение с останалите на този свят. Тоест, е, процедурите при нас са много дълги. От е, момента на подаване на заявката за участие в е, конкурс до е, решението по възлагането на поръчката. Така че тук става дума най-вече за това да съкратим е, продължителността на процедурата. И това е количествено измерение, не непременно качествено. Но комисията трябва да положи необходимите усилия, за да се постигне едно такова опростяване по пътя на съкръщаване на сроковете. И при следващият преглед е, ще видим какво сме постигнали. Трябва да сме реалисти. По отношение на малките и средните предприятия, научните изследвания естествено са свързани с резултата. Много повече и много по-пряка е връзката с резултата. И именно тук трябва да има и определена така, толерантност на грешката, нали, вариране Освен това, когато става дума за програмите за малките и средни предприятия, ние вече установихме, че не сме е, отчитали в достатъчна степен е, циклите за иновации. Тоест, е, там трябва да предвиждаме един по-дълъг цикъл, повече от една година при всички положения, от докато при е, големите предприятия, при големите проекти, е, нещата могат е, да са свързани с по-дълги срокове. А инак, като цяло, естествено, ще се стремим към една по-кратка процедура по отношение на конкурсите за проекти. Инак, повтарям, структурирането на доклада е отлично. Докладчикът е, е много компетентен по тази е, тема. Такива са и впечатленията ми, не само от това, което чух днес, но и от работата ми в работната група. Благодаря. Благодаря и за оказанията е, и информацията за работата в малката група, защото не бях сигурен, когато взехме това решение, дали наистина ще успеем. Благодаря. Искам да поздравя госпожа Кавалио за работата, която е свършила и за нейния подход. Тя много хубаво е резюмирала предложението на комисията. Наистина оправда очакванията ми, фокусирала се върху основните въпроси. Искам да подчертая някои важни неща, за дискусията, която водим в момента. Някои важни въпроси вече бяха споменати от колегите. Нека да ви изложа основните проблеми за мен, свързани с програмата за упростяване. Знаем колко важно е това начинание. Някои от нас е, били в научните среди, знаят каква въпиваща нужда има от упростяване. Не можем да продължим със създаването на научно-изследователското пространство в Европа, ако нямаме опростяване. Това, което ме тревожи по-конкретно е прехода към система, която се основава на разходите, към система, която се основава на резултатите. Има и други неща, но за мен това е основният въпрос. трябва да направим много внимателна преценка. Нуждаем се от някаква система за оценяване, с, която да се дава различни тежести. А, доста сложен е прехода, който се предлага към система за ориентиране на резултатите. Подобна система може да въздейства на идентичността на системата в Европа като цяло. Може да се стигне до централизация, нещо, което не е толкова желателно за някои лица. Така че наистина много важна е изходната точка, от която тръгва този преход. Знам, че госпожа Кавалио обръща голямо внимание на този въпрос. Много важно е да си дадем сметка и за следното. Упростяването ще бъде възможно само ако човек отдава най-голямо значение на резултатите. Не искаме да създаваме повече нерав... неравенства в системата, отколкото имаме в момента. Искаме да имаме една стабилна европейска система, но все пак се нуждаем от последователен подход. И така, именно този въпрос е, в проекта на предложенията ме притеснява. Господин председател, вече стана ясно, че макар комисията да отдава значение на подхода, той няма да гарантира интеграцията между различните научни пространства в Европа. Трябва да си дадем сметка в каква насока искаме да тръгне научно развоената дейност. Смятам, че в момента има доста голяма степен на неравенство. Просто вече няма основни научни проекти, което съвсем не е част от научната традиция в Европа до момента. Е, подобни проекти са били основата на научно-развойната дейност в Европа. С подобен рязък преход няма да постъпим правилно. Няма да е правилно, особено ако го направим това много бързо. Не можем да започнем да бягаме преди да сме се научили да ходим. Парламентът много държи на въпроса за опростяване на научните изследвания, на програмите за научни изследвания – Моментът е подходящ. Много важно бе идеята да се създаде работна група. Надявам се, че по този въпрос за упростяването ще бъде чут и нашият глас. Надявам се, че ще бъдат взети предвид и нашите мнения, свързани с упростяването на рамковите програми за научни изследвания. Благодаря Корелио Кампус. Благодаря, господин председател. Разбира се, искам да поздравя госпожа Граса Карвалио за свършената работа и за начина по който представи доклада си. Експозето бе наистина лесно за разбиране. Мисля, че сега сме разчистили пътя, поне що се отнася до анализа. И виждаме на какви мотиви почива реформата. В това отношение съм до голяма степен съгласен с докладчика. Смятам, че трябва да се промени системата за оценяване, да направим преход от финансова система към система, почиваща на партньорство, основаваща се на доверието, така да се каже. Ние не искаме да извършим оценка само на процеса, Искаме нашата оценка да е по-задълбочена, да включва и резултатите. В течение на няколко години начинът за оценяване на научни проекти бе възлаган на външни експерти, външни изпълнители, което означава, че се откъснахме до известна степен от самият научен процес. Трябва да се разреши проблема с дисбаланса. Това няма да е лесно. Трябва да разгледаме въпроса за големите и малките проекти. Никой не казва, че не иска да имаме големи проекти, но трябва да разкрием възможности и за по-скромни проекти, които отнемат по-малко време и по-бързо дават резултати трябва да вземем предвид и географските източници на предложенията. Идеята за създаването на консорциум е, според мен е най-добрият начин за гарантиране на географско многообразие. На трето място трябва да намерим пресечната точка между базовите, основните изследвания и новаторството. Не можем да кажем, че искаме само новаторство и иновации, защото Европа изостава в тази сфера. Както каза Матиас, не трябва да загърбваме дългогодишните традиции в Европа, свързани с основните базисни научни изследвания. Трябва да извлечем полки от миналото. Я да investigadores, que е European Research Council, у метод. У метод que atribui муйта конфианса а um трябва да взимаме предвид и идеята за създаване на центрове за върхове постижения. Тази идея трябва да се доразработи, но тя не е достатъчна, защото така имаме съсредоточаване в някои географски зони, което рефлектира и върху кандидатурите. Те са обикновено от дадени географски райони. Най-атрактивните аспекти на експозето на Мария бе следната идея. За всяка една възможност се преценяват аргументите за и против. Тя има доста открит подход, много балансиран. Няма възможност, че трябва да се стремим, Няма спор, че трябва да се стремим към опростяване – Но не трябва да забравяме, че създаването на проекти по поръчка, така да се каже, ще доведе до голяма степен на сложност. Няма как да се избегне сложността, свят без бюрокрация не е възможен, винаги трябва да се правят компроси, компромиси, когато става въпрос за оценката, но мисля, че има голям потенциал за упростяване на сегашната система. Благодаря. господин Турмес. Това е много важен доклад, но той създава доста проблеми. От една страна трябва да извършим опростяване, иначе малки и средният бизнес, малките научни институции мисля, че и сега вече са взели решение да участват все по-малко в европейски проекти. От друга страна се нуждаем от контролен механизъм. Позицията на зелените е следната. Трябва да направим разграничение между проекти на стойност десетки хиляди милиони и няколко милиона. Именно това според мен е целта, която преследваме. Тук и не съм изненадан, че докладчика е свършил толкова добра работа. Принципно ние сме съгласни с линията, която е възприяла тя. Благодаря, господин Турмес. Колегата Де Кастио. Благодаря, господин председател. Ще повторя това, което говорилите преди мен на практика вече казаха. Работата, която е свършила доклад, госпожа Карвалио, наистина е отлична. Благодаря много на докладчика. Смятам, че той заслужава тази отлична оценка. По отношение на казаното от госпожи, господин Оди, ще използвам случая, за да посоча следното във връзка с е, процедурата за бюджетен контрол. В края на настоящия период е, установяваме, че става дума най-вече за развитие на хоризонтално равнище. Има сфери, които се отнасят до нашите е, правомощия, до нашия мандат и други, които не са свързани непременно с нашите е, правомощия. Осмата рамкова програма е, ще продължи да действа. Ако през следващата година не получим е, нови предложения на, от страна на комисията. И сега говорим вече за упростяване, както и за междинен преглед Имаме освен това доклад за парламентарните приоритети. Имаме определени процедурни е, правила. Имаме пет е, за, е, доклади, е, свързани с законодателна инициатива, наред с рамковата програма. И така, днес можем да установим, че се налага да работим много повече, отколкото до сега, е, тъй като економическата ситуация в Европейския съюз изисква точните, верните решения по отношение на научните изследвания. И ако обединим нещата, е, от една страна предложенията на нашата колежка Карвалио и а, предложенията на комисията Конт, а, както и а, предложенията на Европейската комисия, ще можем а, да очертаем правилния път. Въпросът е а, дали нашата комисия наистина всеки път, е, така да се каже, участва и има правомощи по отношение на всички сфери в рамките на осмата програма, рамкова програма. В комисията трябва да се поемат задължения членове на комисията ИТРЕ да бъдат информирани за всички Дейности за цялата работа по рамковите програми. Става дума не за това да получаваме пълен протокол, така да се каже, за всички заседания, но да получаваме точната и е, обстойна информация за всичко това, което е пряко свързано с нашия ресор като парламентарна комисия. Днес чухме вече много по-различни теми и естествено нашите членове чрез секретарията трябва да бъдат информирани съвсем точно за всичко, което става в рамките на тази сфера. Много е важно да бъдем информирани, да бъдем в течение на всичко това, което се започва. Докладът който колежката представя днес, трябва незабавно да бъде изпратен до всички. Да, секретариатът ще се погрижи за това. Имаме още две изказвания. Трябва да побързаме. Господин Исл Рой. Благодаря, господин председател. Ще подкрепя това, което колежката преди мен каза относно процедурата. Наистина това е изключително важно. Чухме чудесни идеи от докладчика за това къде и как е възможно такова упростяване. Важно е във всеки случай да стане ясно, че ние сме видяли сигналите, които представляват определена заплаха за малките и средните предприятия. Когато говорим за финансиране, за средства, които трябва да бъдат осигурени, да, наистина става дума за съвсем ясни сигнали. А, все пак е, имам усещането, че трябва да действаме по-последователно. Ще успеем ли сега да постигнем желаното упростяване или едва през 2013 година? Да. Спомнете си, че е, всички правила за действието, за функционирането на структурните фондове е, на два пъти бяха променени и все още не сме доволни. Да, и трябва да чакаме до 2013. В документа, представен от комисията, е записано, че предложението предвижда един тригодишен период за промяна на разпоредбите по отношение на финансите. Добре, нека да видим сега. Е, госпожа Кавали очерта съдържателните моменти, но от друга страна много важно е да се съобразим и да свържем нещата с бюджетните аспекти, с финансирането, с процедурата. Така че проблемите, които засягат е, бюджета, бюджетния контрол, е, одитите и така нататък е, трябва да се излагат там, в комисията по бюджетен контрол, а не тук. А след това, в момента, в който и комисията по бюджетен контрол приключи с работата си, има резултати и конкретни предложения, ние ще свържем нещата. Естествено, че е, процедурата трябва да е свързана процедурата по финансирането, имам предвид е, и е, структурните фондове, трябва да бъде много добре обвързана, защото инак е, няма да успеем. 5% от бюджета за научни изследвания се отпуска от Европейския съюз. Всички останали средства идват от бюджетите на националните държави. Така че е, критериите, които ние определяме за финансирането тук в Европейския съюз, би трябвало да въжат и за националните държави и при това положение единствено е, предприятията, участниците в конкурсите по отделни научни проекти ще могат наистина да се възползват максимално от това, което вършим. Колегата Хачима Какис. Благодаря. Е, на всички, които се изказваха до тук, но най-вече благодаря на докладчика. Присъединявам се към високата оценка, която дадоха колегите. Ситуацията е много сложна. Средствата стават все по-малко. Е, финансовата криза е, обхваща всички части на Европейския съюз. Така че точно в такъв момент ние е необходимо съгласувано действие. Не бива в никакъв случай да си позволяваме разнопосочни действия, несъгласуваност. Ето това е, е казано по адрес на комисията. Най-вече тя трябва да следи за последователност, за съгласуваност на действията. Да, е, колегата Оди и аз сме членове на комисията Конт. Наистина ние дължим е, повече и по-добра отчетност на, може би, на всички членове в парламента, но Колегата Оди с право посочи какви са проблемите до този момент. Въпросът е, че големите е, проекти за научни изследвания остават невидими че кой е истински наясно какво става с ИТЕР, с Airbus и така нататък. Големите мащабните проекти във всеки случай не са тези, за които ние мечтаехме и с които можем да се гордеем. И така, има политическа проблематика в е, цялата тази дискусия. Би трябвало да следим наистина за резултатите от е, програмите за научни изследвания. Най-сетне трябва да сложим нещата на масата, да погледнем какви са резултатите и да кажем, това всъщност не е полезно, това не ни носи нищо. Няма допълнителна стойност, добавена стойност тук. Но по отношение на кохезионните фондове, по отношение на структурните фондове и така нататък, ние сме поставили редица изисквания, които са, може би, за някои технически изисквания, но при всички положения а, трябва да следим за намаляване на бюрокрацията, за опростяване от техническа гледна точка и за осъществимост. И освен това, е, говори се за фундаментални и така нататък изследвания. Това, което ни е необходимо във всеки случай, както казаха и някои други колеги, са научни изследвания, които са, се основават на знанието и които са пряко свързани с резултата. И точно така, както комисията е представила тук нещата, е, се действа е, до този момент и в рамките на Европейския научен съвет, който поне по отношение на фундаменталните изследвания, наистина дава възможност е, да се работи в пряка връзка с крайния резултат, подаден научен проект. Ето това е което ние желаем да постигнем. Нека да използваме шансовете в момента, за да направим нещо за научните изследвания за хората в Европейския съюз. Две кратки изказвания. Колегата Сарос и колегата Ек. Ще бъда съвсем кратък. Наистина имаме повод за гордост от това, което чухме от докладчика и мисля, че трябва да благодарим на колежката. Когато говорим за опростяване, трябва да имаме предвид и намаляването на бюрокрацията и намаляването на административното бреме. Като на изследовател в един университет, аз самият съм се сблъсквал с проблемите и знае, че програмите могат да бъдат и много по- прегледни и много по-опростени, но понякога и най-често на практика се оказва, че са твърде сложни и една голяма част от работещите в сферата на научните изследвания просто се отказват да кандидатстват за такива проекти. И за това ние трябва да мислим най-вече за работата на изследователите, най-вече в, в условията на нанотехнологиите, климатичните проекти и така нататък. Теми, които са изключително важни за Европа в днешно време и трябва да облегчим проектите и на процедурите, най-вече от гледна точка на изследователите. Ленек. Благодаря, господин председател. Този доклад е изключително важен. Искам да ви напомня, че имаме много тревожни резултати от мини изслушването, което проведохме последния октомври в нашата комисия по отношение на намаляването на бюрокрацията. Добър че като госпожа Карвал определено е отчел резултатите от изслушването. Има резултати и в рамките на Испанското председателство, които трябва да бъдат отчетени. Накрая, комбинирането на преговорите, свързани с бюджета и с а, различните научни елементи, е нещо важно, защото когато погледнете извън научната страна на нещата ще видите, че има намаляване на бюджета за някои много-много важни неща и трябва да обсъдим сериозно нещата. Благодаря. Благодаря ви. Искам да благодаря на всички за това, че следваха различен подход в рамките на различните работни групи. Благодаря ви за предварителната работа и благодаря и на комисията. Тук има представители, макар че днес няма да се изкажат те. Благодаря ви като цяло. Така приключваме заседанието. Моля всички колеги, които не трябва да присъстват на заседанието на координаторите, да напуснат, защото този